interinstitutional agreement we will have между институционалното споразумение трябва да включи подобно изискване. Колеги, часът е 10. 3.10. Може да изчакаме още няколко минути, но министърът е тук. И в дневния ред е записана точка за размяна на мнение с министъра на финансите на Литва, така че аз ще му дам думата, за да представи приоритетите на техното председателство. Благодаря, госпожо председател. Това е добра традиция в европейските институции, не само в парламента, но и в съвета. Когато едно председателство поеме е, своя пост, да може да говори на своя матерен език. И за това много ви моля, служете си слушалките, защото ще говоря моят, на моя роден език литовски. Ама пирмининке,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 в вашата комисия приоритетите са свързани с, разбира се, кохезионната политика и макрорегионалните стратегии. стратегии. Министерството на финансите в моята страна отговаря за осъществяването на тези политики. Разбира се, обстоятелствата и положението е различно в различните държави членки, но това само е, подчертава значението на кохезионните политики е, в Европейския съюз. Днес бих искал да споделя някои виждания по начините, кои... проблемите, които трябва да решиме съвместно, заедно през е, следващите месеци Литва за пръв път председателства съвета и ви уверявам, че ще направим всичко, за да а, нашето председателство а, да бъде ефективно, а, без да бъде твърде разходно. Нашето мото е Европа да бъде достойна за доверие, отворена и а, да, да бъде Европа на растеж. А, тези, тези цели са част от всички политики на Европейския съюз и ще бъдат част, част от всички политики, които ние ще осъществиме. Аз ще председател Екофин и Екофин в Екофин вече обсъдихме необходимостта Европа да бъде място, където, което да буди доверие. Нашите финанси трябва да бъдат солидни, за да будат доверие. Много е важно Европа да бъде отворена също така. Вчера председателствах първия съвет ЕКОФИН и пред към нас се присъединиха Харватия, която е 28-та държава членка на Европейския съюз и към нас се присъединиха присъедини и Латвия, която е приела всички а, необходими мерки за присъединяване към еврозоната. За еврозоната има светло бъдеще и все още много потенциал, който трябва да бъде използван и ние трябва да докажем на останалия свят, на как, какво можем да направим, на какво сме способни. Наш, по време на нашето председателство ще има много финансови предизвикателства, ще трябва да постигнем фискална консолидация, и да се реформират економиките на отделните държави членки, за да, може, да могат всека една от тях да бъде конкурентоспособна и по този начин да способства за конкурентоспособността на цяла Европа и за растежа на нашите економики. В дневния ред са включени финансовата консолидация, е, данъчната политика и други е, въпроси от значение. Кохесионната политика е един от инструментите за постигане на тези цели. А сега нека се спра на специфичните приоритети и сега ще на, на английски. Ще продължа е, с повече подробности за приоритетите на литовското председателство в областта на политиката на сближаване. И така, тя е в сърцето на растежа, на създаването на работни места, от жизнено значение за цяла Европа. Политиката на сближаване не е само значително допринася за намаляване на несъответствията, но и влияе върху цялостния економически растеж не само на отделни региони, а Европа като цяло. Единния пазар, разбира се, е основата на Европейския съюз и една от причините кохезионната политика или политиката на сближаване да ни е толкова необходима е гаранции, гаранцията за ефикасното функциониране на единния пазар. А той ще функционира ефикасно, когато знаем къде и как да произвеждаме стоки и услуги – къде и как да ги реализираме. Трябват ни и двете страни на уравнението. Приносът на политиката на сближаване се увеличи многократно в сегашните трудни времена. В някои страни тази политика се превърна в основно средство за преодоляване на економическата и финансовата криза – Моята родина Литва не е изключение от това правило. Европейските структурни фондове значително помогнаха за попълване на недостига на обществени средства и продължава да е двигател на преодоляването на рецесията у нас. Литва не е в това положение сама, има и много други държави членки, особено сред присъединилите се през 2004 година и след това. Достъпът до финансиране за предприятията, развитието на инвестициите, повишаването на енергийната ефективност е, и намаляването на безработицата са все цели, които могат да бъдат постигнати именно чрез политиката на сближаване. Поради тази причина не можем да си позволим да протакаме предприемането на действия, като тук имам предвид приемането на законодателни актове, които ще създадат условия за постигане на набелязаните цели. На 1 януари 2014 година е началната дата на новия финансов период. Предизвикателството е общо за всички. Без протакане, без забавяне, трябва да се постараем инструментариума на политиката на сближаване да бъде в готовност на време. Приключването на преговорите и влизането в сила на нормативната уредба е основен приоритет на Литва в тази област на политиката. В тази връзка, като имам предвид колко трудни са времената, искам да призова да не се вторачваме в подробностите, а да гледаме към общата цел. Тя е пределно ясна. Над 300 милиарда евро структурна помощ са необходими за предприятията, за безработните, за унези, които се стремят към по-добро образование, за политиката на сближаване, за подобряване на а, инфраструктурата, трябва да бъдат предоставени. В тази връзка е важно да кажа, че ни трябват и подзаконови нормативни актове, които не могат да бъдат приети, докато не сме готови с основните регламенти. Както виждате, законодателната ни програма е много напрегната. Действащия регламент също стои на нашето внимание. Времето лети. И ние трябва да положим всички усилия а, да смекчим последиците от економическата криза за онези държави членки, които са в най-затруднено положение. Нашето желание на литовското председателство е да постигнем съгласие между съзаконодателите във възможно най-кратки срокове, понеже въпросът е действително спешен. В новия програмен период нашето председателство ще обърне особено внимание на новите макрорегионални стратегии и най-вече стратегията за Балтийския регион. Това, припомням ви, е първата макрорегионална стратегия по инициатива на Европейския парламент, който продължава да следи нейното изпълнение. На основата на докладите на комисията, председателството ще организира разисквания в съвета за преглед на постигнатия напредък по всички макрорегионални стратегии, като обърнем особено внимание на онези елементи, които ще допринесат решително за изпълнението на стратегиите. Понякога виждаме елементи от тези стратегии, които не допринасят за постигането на общата цел. Отново искам да отдам дължимото на Европейския парламент, защото той е двигател на по-нататъчната работа за постигането на целите. Парламентарното измерение е много важно като имаме предвид и взаимодействието между националните парламенти и Европейския парламент. Това е извод е, за всички области, включително и тук. Много ми е приятно да кажа, че на 11 и 12 ноември тази година в Вилнюс ще бъдем е, домакини на четвъртия годишен форум на стратегията на Европейския съюз е, за Балтийския регион, за да обсъдим общите проблеми и подходящите решения. Сърдечно каним всички вас и председателя на комисията, да участват в този форум, който ще даде нов тласък на Балтийската и други стратегии. Друго важно събитие, пак през ноември, но малко по-късно, е неформалната среща на министрите, които отговарят за политиката на сближаване на 26 ноември. Е предвидено тя да се състои. Според мен тя ще даде чудесна възможност да обобщим резултатите от подготовката за новия програмен период – но според мен тази неформална среща на министрите ще бъде и е, сполучлив формат е, за обсъждане и е, с членовете на Европейския парламент. Госпожо председател, най-сърдечно ви каня да участвате и в тази важна проява. В заключение искам да отбележа усилията и приноса на предишните председателства. Ние осигуряваме приемственост в работата на председателствата. Благодарим на ирландското председателство, както и предходните председателства, които участваха в подготовката на новия програмен период. Също така сме много благодарни на Европейския парламент и най-вече на Парламентарната комисия за регионално развитие, на докладчиците и лично на вас, госпожо председател, за усилията ви в тази посока. Искам да ви уверя, че ефективното сътрудничество с Европейския парламент като със законодател ще бъде мой личен приоритет. Поемам този ангажимент и към останалите ресорни парламентарни комисии е, на Европейския парламент, за да можем да осигурим гладък, безпрепятствен законодателен процес в името на подема на Европейския съюз като цяло. До година предстоят избори и се надявам, че предизборната кампания няма да бъде препятствие, а допълнителен стимул за плодотворна съвместна работа. Моят екип вече пое преговорите от ирландските колеги. Тристранните разговори започнаха вече през юли. Имаме нов кръг по регионалната политика от утре. Вече готвим напрегнат график за септември. Ако има технически въпроси, дори през август можем да проведем технически заседания. Като цяло ние сме готови да вървим напред и с радост ще участвам в сътрудничеството ни в името на европейските граждани. Още веднъж искам да ви благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент, за предоставената ми възможност да споделя мислите си. С удоволствие ще изслушам вашите виждания за регионалната политика те ще са важен стимул за разговорите ни. Ще се постараем да постигаме компромиси, да бъдем честни, справедливи и обективни посредници, но за целта ни трябва добро сътрудничество с заинтересованите страни. Министрите на финансите, с които поддържам много добри контакти, правителствата на държавите членки, както и с членовете на парламентарните комисии на Европейския парламент. Очаквам добро, плодотворно сътрудничество и с интерес очаквам вашите виждания, вашите бележки, вашите предложения за усъвършенстване на сътрудничеството ни. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин министр, за изказването. То беше доста насърчително, особено като чухме е, какви са личните ви ангажименти. Надявам се, че ще сътрудничим добре, за да можем да сме готови с политиката си от 1 януари е, до година. Европа наистина се нуждае от растеж. Сега е, Ламберт Ван Рой от НП. Благодаря. От името на НП Поздравявам ви и благодаря, че дойдохте тук сред нас, за да обмениме мнения по въпроси от взимен интерес. Имаме високи очаквания и големи очаквания спрямо вашето председателство. Тази сутрин обсъдихме някои предприяти действия от предишното председателство. Като цяло подхода е положителен. Но сега от тук нататъка нещата са в наши ръце и макро условността при в макрорегионалните политики ще бъде от основно значение при определяне делът на съфинансиране. Казахте, че на 26 и 7 ноември ще има неформално заседание на министрите. Раз... Приели сме програма Хоризонт 2020 година ние ще направиме преглед и ще преразгледаме различни разпоредби от Фонда за регионално финансиране. Включително и какви инструменти за да използваме, за да а, позволиме на, региони, на най-нуждаещите си региони да направят голяма крачка напред, да развият предприемачество и така нататък. Това е Важно е, важно е, разбира се, да има добро партньорство между частния и публичния сектор, но на практика те, тези региони вече не разполагат със средства. Така че това, това, което трябва да се направи, считаме ние, е да се направи нещо като семинар или мини-конференция, посветена на сближаването защото тук се казва в парламента, вече не разполагаме със средства за научно-изследователска и развойна дейност. Не е вярно, разполагаме с, с средства, но тези средства трябва да се разходват по много по-ефективен начин, а, чрез използване на по-интегрирани методи. А, също така многократно се говори и за новаторство и това също трябва да бъде един компонент от а, нашата политика. Сега Констанца Крел от името на социалисти. Данута. Благодаря, Данута. Господин министър, тук съм, ето ме. Радвам се, че както виждам, можем да осъществяваме много интересен обмен на идеи с настоящото литовско председателство – а, с един предпазлив а, оптимизъм бих искала да кажа, че ангажиментите на литовското председателство са много динамични, доста обнадеждаващи и предвещават някои решения. Това е четвъртото председателство под което следа как се развиват нещата с общия правилник, не всяко председателство е готово да прояви толкова гъвкавост и отворен дух в рамките на тристанните срещи. Когато започнах за първи път, Нямах такъв екип като сега. Сега разполагам с един смесен екип, в който има много специалисти. Това е нещо съвършено ново и може би е знак, че вървим в правилната посока. Надявам се, че точно тези смесени екипи ще доведат до успешно решение. Европейският парламент от е, датското председателство винаги ясно е заявявал във всички преговори по многогодишната е, финансова рамка, че 80% от преговорите са свързани пряко с политиката на сближаване. И това въжи е, също и за процедурата за съвместно вземане на решение. Парламентът и съвета са поставени на равна нога в тази законодателна процедура. Ние разполагаме с прослутите 5%. Е, както каза вече Ламберт, трябва да успеем да утвърдим общия правилно, правилник, да утвърдим всички правила за предварително финансиране, за съвместно финансиране – още през февруари смятахме, че сме стигнали до взаимно приемливо решение. Може би ще се опитате да постигнете компромис между държавните и правителствените ръководители. Това е едно сериозно предизвикателство за всички държавни членки. и е особено важно за едно председателство от страна, която не е от големите европейски държави. Трябва да се опитаме да намерим решение. 500-те милиона наши съграждани ще се радват, ако се умеем да направим това със съвместни усилия. Много е важно до септември вече да сме напипали основните компромиси Ако се предвиди финансиране с... Да смятаме, че финансиране с собствени средства няма да бъде решено до януари от година. Но ако успеем да, да намерим решение, това ще бъде много важно за изборите за Европейския парламент до година, както и за новата Европейска комисия. Това ще бъде един общ успех и се надявам още от септември да постигнем добри резултати. Благодаря ви. Не знам дали някой ще вземе думата от името на АЛДЕ или на европейските консерватори и реформисти. Господин министър, нека позволете ми да ви пожелая до добре дошъл. За нас е удоволствие, че можем да обменим, да участваме в размяна на мнения по тези важни въпроси. Аз съм от е, Чехия. Е, моята страна също председателстваше Европейския съюз и мога да кажа, че наистина е чест това да участваме в строителството на Европа. Моята политическа група участва в такива смесени екипи за водене на преговори. А колкото до страните, които се присъединиха към Европейския съюз по, в по-къс, на по-късен етап, подобни споразумения са от огромно значение. Но да и края на европейските иллюзии. Аз не знам как бихме могли а, да защитим европейския проект пред нашите избиратели, ако нямаме да им предложим нещо конкретно, нещо осезаемо. За мен особено аз самият бях кмет на голям град преди да стана евродепутат и Считам, че бъдещето на Европа, бъдещето на нашата европейска економика е доколко ще съмееме да превърнем големите европейски градове в едни привлекателни места за живот. За... А, и не знам дали това ще бъде приоритет и за вашето правителство. Франсуа Алфонси. Благодаря, господин министр. Пожелаваме ви успешно развитие на литовското председателство. В момента се намираме на кръстопът. Вие носите отговорността да приключите едни преговори, което вече се точат повече от една година. Ние приехме позиция на парламента след, по време на няколко председателства се водят тези преговори и сега е крайно време да се намери окончателния резултат, за да може да се гарантира и финансирането на регионалната политика, изключително важна политика за Европа и за а, бюджета а, и кредитите в бъдеще. Надявам, се, парламента вложи много надежди в бъдещето на политиката на сближаване – и това включваше увеличаване на финансирането. Ние настоявахме 7% от кохезионните фондове да бъдат отделени за това. Комисията не искаше да отиде чак до там. Ние, наш, ние дадахме окоръжаващ знак. Междувременно имаше арбитраж, който беше доста разочароващ, е, който впримчва е, териториалната политика, политика на бъдещето в едни изключително ограничени бюджетни средства. Това вреди. Защо? За, както сам казахте, има вече разработени процедури. Трябва да приветстваме всички балтийски държави, които е, лансираха макрорегионалната стратегия, която и тази процедура не трябва да се свежа само до региона на Балтийско море, трябва да обхване огромните, големите басейни в Европа, за да развие сътрудничеството. Вие се интересувате от тази тема и да само да ви поощря да направите всичко възможно тази инициатива да се разшири и за бъдеще да следва един доста по-бърз ритъм, макар че е доброволна <clears throat> може да използвате вашето влияние в съвета, така че териториалното сътрудничество да включи инструментите за гъвковост, инструменти, които ще се използват в рамките на бъдещия европейски бюджет и да се набавят необходимите финансови средства, които за жалост арбитражите от миналата година не успяха да гарантират. Мисля, че по този начин вашето председателство може да допринесе за тази политика. Благодаря. Also, Констанца, äh, ich möchte antworten Ihnen erst. Благодаря. Констанца. Да, имаме смесени екипи. Това е много добре и е много важно за нас. И разполагаме в момента с голям брой специалисти от Министерството на финансите и от други министерства. Много, мнозина от тях са жени, много добра квалификация. Много надарени. Е, е, немския не е езика, на който си общуваме, затова сега минавам на английски. Е. И така продължавам на английски express some of my views on the very, very important uh, problems that have been raised. Поставихте изключително важни и уместни въпроси. Признателен съм на всички колеги, които се изказаха в подкрепа на нашето председателство. Много отрадно за мен е да чуя, че получаваме признание на нашата ефективност, макар и да сме работили броени дни през юли. Поехме председателството съвсем наскоро. Не винаги е толкова влиятелно председателството, колкото си мислите. Ние трябва да продължим да поддържаме посредническата позиция на страната, която гради компромиси. Но всички ние много добре разбираме териториалното сътрудничество, политиката на сближаване като най-сполучливи начини да напредваме. Както казах и встъпителното си изказване, изключително важно е колкото се може по-рано да постигнем компромисите. Възможно най-ранният срок е септември. идвайки към заседанието, разбрахме, че вие вече сте гласували във вашата парламентарна комисия и резултатът от вота е много насърчителен за нас. Според мен, реален е шансът да се справим с всичко, за да не отлагаме до края на ноември, когато вече ще бъде много напрегнато. Благодаря и на Алде за добрите пожелания. Благодаря също и за любезното чешко предложение да ни съдейства. Имам почти безупречни отношения с всички 28 е, правителства на държавите членки, включително и е, моето правителство. Не винаги финансовите министри отговарят за политиката на сближаване, както е в Литва, но така или иначе министрите на финансите играят много важна роля. И мога да ви издам една тайна по време на едно от заседанията на съвета на министрите по финансите. С предвидена дискусия по политиката на сближаване, комисарят Хан предложи да се разисква тази тема именно на Екофин. Ще видим в какъв формат и кога това ще е уместно. Мисля, че ще е чудесно Екофин да се занимае и с тази част от европейската политика. Сега преминавам към най-важния въпрос. Ламберт, това беше твоя въпрос. Съвършено прав си. Трябва да се обновят инструментите на политиката на сближаване. Обновлението им може да се търси в много посоки. Някои елементи могат да бъдат групирани, за да се постигне синергия. Има други идеи, примерно прехвърляне от системата на безвъзмезни помощи към фин... инструменти за финансиране. Много перспективни са тези идеи. У нас, например, а доколкото зная и в целия Балтийски регион, защото с балтийските министри се срещаме по-често, отколкото с министрите на други страни, извън Балтийския регион. Вече сме обсъждали с тях тези въпроси и мисля, че важно а, по време на новата финансова перспектива да се преориентиране от обикновено отпускане на безвъзмезни помощи, което никога не е ефикасно, към комбинация от безвъзмезни помощи и инструменти за финансиране. Европейската инвестиционна банка може да изиграе много важна роля. Може би сте чули за неодавнашния съвместен доклад на комисията и на Европейската инвестиционна банка. Той беше обсъден както от държавните и правителствени ръководители на техния съвет, така и на Екофин вчера под моето председателство – беше взето решение Екофин да навлезе в повече подробности, е, за да види как тези идеи могат да се реализират на практика. У Литва вече се формира убеждението, че да се съчетае подпомагането плюс източници на финансиране от обществения сектор, имам предвид не само Европейската инвестиционна банка, но и други инвестиционни банки, Северната е, инвестиционна банка, която играе важна роля в е, скандинавския регион и частно финансиране с публично-частно партньорство ще е най-добрият подход – всяка грешка би ни струвала много скъпо. Ето защо вървим предпазливо и бавно напред, но много решително. Обещавам ви, че тези въпроси ще бъдат обсъдени на срещата на министрите, които отговарят за политиката на сближаване в Вилнюс. Това няма да бъде единствената тема, разбира се, но няма време за политиката на сближаване. Сближаването не е чорба, от която да гребеш с лъжица и да отсипваш процент тук, процент там. Светът е измислил инструментите. Няма нужда да преоткриваме колелото. Многократно съществуващите инструменти за финансиране са доказали своята полза. А като цяло наличните финансови средства намаляват и поне за 7 години напред мога да ви кажа, че тази тенденция ще се запази. Ето това са моите отговори. Очаквам следващи въпроси. Яна Обрихт има въпрос. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Желая всичко най-добро на литовското председателство. Аз съм поляк. И Польша е една голяма страна и е, сумите за Польша са доста крупни. Аз имам обаче един конкретен въпрос, който има политически оттенък. Вие казвате, че трябва да действаме колкото се може по-бързо, но съгласно нашите резолюция, трябва първо да постигнем политическо споразумение, защото а, това е обект на съвместно вземане на решение. Първо трябва да се договорим по многогодишната финансова рамка и след това да постигнем споразумение. Ако ви попитам днеска, кога смятате да изпратите, да ни изпратите е, текст, свързан с е, МФР. Кога? Е, аз не казвам коя дата, но как виждате? Септември, октомври, ноември? Защото от това ще зависят, е, ще зависи хода на преговорите по съм, процедурата за съвместно взимане на решение. Защото всичко зависи от това включително и неформалното заседание на министрите ще бъде, пред, ще бъде преди или след окончателния регламент. Ако, защото ако е след това, заседанието ще бъде посветено по-скоро на начина на осъществяване и на прилагане на регламента. Така че все още сме в периода 2007-2013. В момента не обсъждаме само периода 2014-2020, ни обсъждаме и предишния период до края на 2013, включително и проблемите свързани с Румъния и Словакия. Така че всичко свързано с до края на 13-та година е много сложно. Това са ни сложни решения. Так... И а, като че ли предимно насочваме вниманието си а, към следващия програмен период, но Вярно, че начина по който се взимаха решенията в един и другия период са различни. Така че ние сме готови и бихме искали да ви помогнем, но какво можем да очакваме от вас? Какво може да очакваме по време на вашето председателство? Uh, Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл на министъра. Благодаря за любезните думи, които той отправи към нашето председателство. Европа, европейския проект имат основания за радост. Харватия се присъедини към Европейския съюз, а Латвия към еврозоната. Това са радостни поводи да направим положителна равносметка, колкото и евроскептиците да не са доволни. Русия как гледа на въпроса, е друга тема. Впечатлен съм от вашата честност, от вашата откровенност. Същите впечатления имам от сутрешната среща с министра на културата. Може би ние, ирландското председателство, бяхме понякога твърде взискателни. Малка държава като вашата за пръв път поема председателството и можете да разчитате изцяло на нашата подкрепа, особено във връзка с създаването на очаквания. Второто полугодие малко по-неравномерно от първото, всяка година. Е така, започва вашето председателство с лятната вакансия, приключва с коледната. А междувременно трябва да се вземат трудни решения. Тук колегите посочиха условията за финансиране, съв, съвместното вземане на решение. И не, те не могат да се отлагат. Боя се, че ако не успеете, Гърция да не ме разбира неправилно, но ще минем в предизборната фаза и всякакви такива решения ще ни бъдат още по-трудни. Така наречената тройка или трио Ирландия, Литва, Гърция има ли някакво припокриване? Експертите продължават ли да ви е, помагат? Застъпва ли се добре работата ни? Тук стана дума за прекрасните специалисти, включително и е, жени. Е, с които разполагате. Може би това ще е ключът към успеха. Жените са по-практични, по-делови, по-ориентирани към резултатите. И това сигурно ще ви помогне. Много силно се интересувам от приемствеността, ако има такава. Пожелавам ви успешна работа. Благодаря. Господин Имбрасъс има думата.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 за следващите 6 месеца. Относно, отлично знаете, че и в Литва, и другите, в другите държави, ново, ново по-скоро присъединили се държави членки, има проблеми. Проблеми свързани с безработицата, проблеми свързани с иммиграцията. И често използваме средствата, предназначени за растежа на а, економиката за неща, които не са чак толкова важни, като например да управяме пътища, по които практически никой не минава или други. Така че как е, да разходваме по-ефективно средствата, защото има доста инерция, инертност при а, е, а, е, при осъществяването на проектите. Много често няма достатъчно добавена стойност. Мария Евигоян. Президента, министър, муча gracias también. Благодаря, господин министр. Ето ме тук. Съгласен съм с основните линии, с вашите приоритети. Чудесно е, че една страна като Литва желая да даде тласък на Европа. Вие казахте, че искате да преосмислите всички макрорегионални стратегии, защото може би някои от тях не носят достатъчно ползи, че може би ще смените центъра на тежестта в някои от тях. Но според нас един от големите успехи на политиката на сближаване са точно макрорегионалните стратегии стратегии. Така че, ако желаете да поясните какво точно искате да промените, иначе ви пожелавам успех по време на вашето председателство. Благодаря. Uh, thank you very much for the questions. Uh, there were several, but before going to answer particular questions, uh, Shan, I will assure you. Да, преди да премина към конкретните отговори, Шон, искам да те уверя, че не мога да си представя по-прекрасно сътрудничество между двете председателства ирландското и литовското. Много сме признателни за личните контакти. Можем да споделяме опит. Имаме уверенията на ирландските колеги, че макар и да е приключило ирландското председателство, те са готови да ни помогнат по всеки въпрос, по който се допитаме с тях. Имаме човек в Министерството на финансите, който е работил в Ирландското Министерство на финансите. И след това той се върна да ни помогне със своя опит. Тази помощ ни е крайно необходима, особено в малка страна като нашата. То Ирландия не е голяма. Мисля, е, че е, единствената разлика е колко на брой са председателствата зад гърба ни. Нашето е първото е, в историята ни, вашето е седмото подред. И доста голяма е разликата, когато има опит в председателствата. На пръв поглед. А после се оказва, че няма чак толкова много разлики, понеже Европейския съюз се променя много по-бързо, отколкото човек би си помислил. И в момента Европейския съюз преживява огромни промени и то с много високи темпове. Аз имам честа да председателствам Екофин и а, мога да ви кажа, че ако от гледна точка на регионалното развитие а, тези бързи темпове не са толкова видими, от гледна точка на финансите някои промени са мигновени. Getting an antidote that you are perfectly right, these uh, two countries. От скептицизъм до въодушевление. Ние просто се преобразяваме. Обръщаме на 180 градуса посоката. Заех длъжността министър на финансите. Our team also от началото на тази година, след изборите в края на миналата година, а сега твърде скоро идва и председателството на Европейския съюз за Литва, но се надявам с съвместната работа на всички да постигнем важните си цели. Ще продължим сътрудничеството си, а след това ще предадем досиетата на Гърция. Сигурна съм, че и този преход ще бъде много гладък. Разбира се, хората винаги са взискателни, а наличните средства винаги са оскъдни. Поради това ви моля да не забравяте, че и вашите средства ще бъдат ограничени, особено в предизборния период. Чудесен повод да напаснем календарите си така че да не оставяме в графика си за последния момент най-важните въпроси, по които трябва да се споразумеем. Всеки плюс води до е, определен минус. Противоположностите съществуват и сега, за да отговоря на следващия въпрос, ще премина народния си език – е, jūs uždavėte fundamentalų klausimą. Е, aš е, pamėginau atsakyti. Fundamentalin беше въпросът, който постави Йозас и аз мисля, че се постарах отчасти да му отговоря в встъпителното си изказване. Ограничени са националните или европейските финансови средства, което означава, че трябва да бъдем находчиви в начините, е, по които най-пълноценно ги използваме. Инструментариумът ни е добър. Имаме добро европейско законодателство, което подробно регламентира освояването на средствата. В преговорите с Европейския парламент обсъждаме и нови предложения за регламенти, обсъждаме и многогодишната финансова рамка, която инструментариумът е дообогатен. Лично теканя на неформалната среща в Вилнюс, на която ще направим равносметка на постигнатите резултати – и ще направим оценка на натрупания от държавите членки опит. И така ще можем да вървим напред. Продължавам на английски. Ян ти зададе съвсем конкретни въпроси. Аз ще се постарая да бъда също толкова конкретен в отговорите. Очакваме политическо споразумение – И не е добра практиката да си поставяме крайни срокове, когато става дума за политическо споразумение. За нас отправната точка е 1 януари и 2014 година, датата на изборите, когато европейския избирател ще реши Работим ли според техните очаквания или не? И си задаваме въпроса, правим ли всичко по силите си, за да покажем, че е жив и перспективен европейския проект, защото за мен това е несъмнено. За да го докажем, трябва да съберем идеите си, усилията си, волята си, за да постигнем споразумение час по-скоро. И вашият градивен подход ще бъде изключително полезен. Моя екип е готов да работи денонощно, без отпуска, без лятна вакансия. Тази година ни е ясно, че ни предстои тежка работа през второто полугодие – и сме напълно подготвени да положим всички усилия за постигане на споразумение. Само така ще имаме конкретни резултати. Особено за многогодишната финансова рамка и регламентите за политиката на сближаване. Според мен правилният порядък е първо политиката на сближаване и после многогодишната финансова рамка, като имам предвид политическата обстановка. От рационална гледна точка – много доволен бих бил вече да разполагаме с многодишната финансова рамка, но уви, политическата действителност е друга. И тя ни потиква да работим още по-упорито. И имаше един кратък, но много съществен въпрос за периода 2007-2013 година. Ще възприемем общия подход – на съвета. Той ще определим края на юли като възможност и срок за постигане на споразумение. Мисля, че отговорих на всички въпроси или не? Не, извинявам се много. Е, макро macro, Uh, е, they have been... Мария ти попита за макрорегионалните стратегии. Да, има някои големи постижения, но нека си признаем и друго. Ефективността на макрорегионалните стратегии не винаги е на ниво. Същото се отнася и до други инструменти на регионалната политика, предложени на тяхно място. Тук искам да изкажа чисто лично становище – Не бива да претрупваме нито една политика, нито една област с твърде голям брой инструменти. Ако един инструмент работи добре, няма нужда да разделяме финансови, човешки и други ресурси и да ги разпиляваме по инструменти, насоки на работа, защото така се губи общата картина. Това не се отнася до макрорегионалната стратегия. Тя ще продължи да бъде важно средство. Отдавна е доказала своята жизненост. За нас, сред всички макрорегионални стратегии, обяснимо, Балтийската е най-важна. Определен е график за преглед, той е съгласуван доста отдавна – Балтийската макрорегионална стратегия трябва да се е, разгледа и много се радвам, че съвпада по време с литовското председателство. Това няма нищо общо а, е, с увеличаване на влиянието ни. Аз тук а, е, цитирам тебе, аз не мисля така. Но когато правим оценка на стратегията на Европейския съюз за Балтийския регион не изключвам да засегнем въпроса и за стратегиите за други региони. Мисля, че ще успеем да направим равносметка на постигнатото и съвсем искрено да подчертаем къде ни липсва опит, къде не сме успели и какви промени могат да бъдат направени, за да се преодолеят слабостите. Сега вече мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря, благодаря, че дойдохте и споделихте с нас вашите намерения за преговорите. Високо оценим вашата готовност още през август да работят сътрудниците ни всички сме на разположение. Утре имаме последен кръг на тристранните разговори преди лятната почивка. Надявам се, че нова възможност ще се открие и през септември. И тогава ще можем на едно четене през октомври, на втората октомврийска сесия, да приключим изгласуването. и много ще се радвам, ако може и вашия екип през съвета да го прокара по възможно най-бързия начин. Благодаря и успех на вашето председателство. Uh, продължаваме, така че не си, не си тръгвайте. Тъй като господин Имбрасас е тук, може би да разгледаме вашата точка от дневния ред, т.е. точка 16, план за действие за електронно здравеопазване 2012-2020 иновационно здравно обслужване през 21 век. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Първо, нека ви благодаря за това, че участвате. в плана за действие за иновационното здравеопазване до 2020 година. Трябва да подкрепим предложението на комисията, защото електронното здравеопазване е един много ефективен начин за въвеждане и използване на електронните технологии в здравеопазването когато, разбира се, системата функционира правилно. Бих искал да привлеча вниманието ви към три отделни аспекта на проблема. Първо, достъп до здравни услуги. Плана за действие разкрива много възможности за един по-разширен достъп до здравеопасване, независимо от местоживееното, от доходите на гражданите. Второ, да разбира се, но, но, но, за да могат здравните услуги да бъдат по-достъпни на гражданите, самите граждани трябва да имат едно по-добро познаване на здравето, здравеопазването е, и трябва да, да има, да се организират информационни кампании сред е, е, здравните работници и гражданите, като подобни информационни кампании трябва да се разгръщат в страните. Значи, по-близо до гражданите, по-близо до населението. Това е нашата цел местните и регионални институции са изразили своята готовност да въведат електронното здравеопазване и ние трябва да, да ги насърчаваме да разработват проекти в тази насока и използвайки средства от Европейския съюз. Благодаря ви за помощта, за е, предложенията, идеите. Очаквам вашите изменения за благото на нашите съграждани. Благодаря, господин Амбрасъс. Не виждам докладчиците сянка в е, е, залата. Може би някой ще вземе думата от името на някой докладчик в сянка. Никос? Не, не. Тук поне на моя списък сте обозначен като докладчик в сянка. πράγματι οι e-health είναι Да, наистина. новаторското здравеопазване и услугите в областта на здравеопазване имат огромно значение. Знаем, че особено в по-отдалечени региони и на островите имаме сериозен проблем с достъпа на пациентите до здравни услуги и положението е особено притесняващо в южните страни. Понякога, поне в някои страни, както е в Гърция, е, положението е сериозно, много здравни служби са затворени и това се отразява сериозно на гражданите, които и без това имат, не разполагат достатъчно средства. Така че електронното здравеопазване може да улесни всички хора, които живеят по островите или в крайно отдалечени региони. Трябва да намерим а, адекватния механизъм за насърчаване на, този, на инвестициите в тази област. Това е важно и за социалното сближаване, и за намаляване на огромните различия, които в момента а, се задълбочават заради кризата. Важно е всеки гражданин да има достъп до здравни услуги. Днес а, дори за най-елементарните, основните здравни услуги не може да се каже, че са напълно достъпни за всички граждани. това въжи не само за жителите на най-отдалечените региони, а дори за е, е гражданите, жителите на големите градове трябва да кажем, че електронни здравни услуги се използват предимно в северните държави, но южните държави, които са най-жестоко засегнати от кризата, също трябва да се ползват от тези услуги. И за това трябва да е, ускорим въвеждането на такива услуги навсякъде в Европа. Мария. Благодаря, госпожо председател в... Аз съм докладчик Сянка в Комисията по вътрешния пазар по същата тема. Бих искала да споделя с вас а, някои идеи, които обсъждах вече с докладчика. А, знаем, че европейското население застарява а, и е необходимо да се направят структурни а, реформи, за да се гарантира жизнеността на системите на здравеопазването. Това е основно изискване на социалната държава. Трябва да използваме възможностите на информационните технологии. И в здравеопазването. Така ще демократизираме здравните услуги ще ги предоставяме там, където до тогава не са били предлагани. И това ще позволи на хора, които трудно могат да стигнат до големите специалисти, благодарение на информационните технологии да а, направят съответните консултации. Електронните здравни услуги ще повишат качеството на живота на по-възрастните хора и затова е необходимо да се инвестира в тях. За жалост, мнозина, много пациенти все още не са в течение, че такива услуги съществуват. Ние ще внесем съответните изменения, за да популяризираме тази идея. Благодаря. Е, Ако няма друг, само да добавя, че европейската политика за сближаване включи здравеопазването в своите програми през 2006 година. И ние може да използваме също опита, който сме натрупали в тази област. С цел да улесним развитието на този процес. Крайен срок за, размен, за изменения. Предлагам ви 12 юли 12 часа като край. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Винклерс. Точка 22 от утре. Господин Винклер, имате дума. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Искам да говоря за интелигентната специализация в рамките на стимулирането на инвестициите и научно-изследователската област. което за да постигнем тази цел и да може регионите да, да са на висота, трябва да се преодолее сегашната рецесия. Целта е да разполагаме достатъчно средства, частни и публични, за да се инвестира интелигентно и да може да се стимулира новаторската дейност и конкурентоспособността на целия Европейски съюз. В момента преговаряме по законодателната рамка, приключихме преговори тази седмица е, регионите напредват с различен ритъм в прилагането на тази стратегия. Операционални програми с регионални инновационни стратегии на ЕУ. И трябва да се е, в рамките на е, стратегията за иновация трябва да се стимулират и за оставащите райони. Документа дава доста добра картина на състоянието в различните региони. Трябва да се очертаят основните проблеми за, за различните региони. Все още има редица висящи въпроси. Ние отчетахме е, казаното от всички заинтересовани страни, за да може да адаптираме стратегията. Имаме един работен документ, който е добра основа. Аз съм автор, но мисля, че отиваме в него по-далеч от заглавието, което е доста ограничаващото. Преговаряме с съвет и с комисията, за да може да изградим максимално най-комплексната стратегия. Сега искам да се върна на основната тема. Става въпрос за партньорство в научно-изследователската дейност, иноваторството. Искаме да анализираме слабите и силните страни на предприятията, за да определим приоритетите, които, за да може регионите да стимулират иновационната дейност, да увеличат конкурентоспособността в Европейския съюз – и да се синхронизират действията, за да се разходят най-рационално средствата от фондовете и в, в рамките на стратегията до 2020 година. А, мисля, ще цитирам най-важните е, елементи, от, свързани с научно-изследователската дейност, които бяха обект на дискусия. Ganz wichtiger Punkt. Die Regionen können nur selbst ihre предварителните условия, които се поставят за финансиране на проектите, е, регионите са готови, а, как, а комисията може да следи е, каква е процедурата, прията от самите региони. Мисля, че е много важно да се определи един график, е, в който стратегията да се изпълни. Малко рисковано е да задаваме срокове сега, защото само основните цели могат да се постигнат. Предварителните условия, разбира се, не са панацея, не са вълшебна пръчица, но така или иначе е, регионите трябва да бъдат информирани е, за е, стратегиите и да бъдат убедени, че те са в техен собствен интерес. Иначе те не биха могли, не биха могли да поемат допълнително бреме да положат тези усилия. По-нататък die entscheidende Frage, kann die Strategie ein erfolgreiches Kohäsionspolitik... На второ място, стратегията трябва да бъде успешен инструмент на политиката на сближаване за съответния регион. Но имаме различни степени на развитие на регионите. Те имат своите особености, заинтересованите страни в различните региони са различни, условията им за сътрудничество да се различават помежду си. Затова не можем да имаме един универсален подход, който механично да се пренася от един регион в друг. Поради тази причина трябва да направим равносметка, да направим анализ и е, за ключовете технологии не всички региони са еднакво напреднали. Новаторството може да се прояви и във внедряване на новаторски технологии, разработени другаде. Новаторство не означава непременно само високи технологии. В услугите може да има новаторство, може да има социално новаторство, демографията, здравеопазването. Регионите мисля, че до сега не са осмислили изцяло възможностите за новаторство в тези посоки – Предприятията имат голям потенциал за научни открития, за внедряване и мисля, че и този елемент трябва да бъде интегриран. Регионалните заинтересовани страни трябва да работят съвместно с предприятията. И двете е, страни, и регионите, и предприятията в тях е, трябва да работят съвместно, за да проправят път към бъдещето. Подходът трябва да бъде отдолу нагоре, а не отгоре надолу. И мисля, че все пак трябва да прилагаме предпазливо подхода отдолу нагоре. Той да не е безусловен, защото в редица случаи ще се налага да се вземат и политически решения, а политическите решения се вземат именно отгоре и се спускат надолу, без да се е, допуска дублиране или повторение. Защото ако такива решения не се подкрепят от е, участниците на регионално равнище няма да се реализира нищо. Не всички заинтересовани страни се е, чувстват еднакво ангажирани, някои се чувстват е, изолирани. Е, за това са необходими активни консултации. Няма реална самооценка, затова мисля, че трябва да преосмислим на нивата на администрацията – как стоят нещата. Много могат да ни помогнат органи, които са по-модерно мислещи, по-ориентирани напред. Академичните среди, научните институти, предприятията, всички трябва да участват в този триъгълник на знанията. И най-важно, според мен, трябва да бъде економиката, предприятията. Защото иновациите трябва да бъдат полезни и приложими именно там. Разработването на нови е, стратегии е, за е, много кратко време и задълбочения анализ на заинтересованите страни трябва да се извърши в един много кратък срок. Трябва да се постараем предварителните условия да бъдат изпълнени, Альтернативните предложения следва да бъдат представени на комисията със съответните стратегии, строкове, отговорници, участници и така нататък. Предварителните условия трябва да бъдат изяснени преди да започне годината, в която ще се реализират проектите. Трябва да се добави, че някои региони вече са разработили своите иновационни стратегии – от години, дори десетилетия някои работят върху тях. Някои е, региони са пример за подражание на останалите. Една многогодишна стратегия със съответния подход ще изисква повече време, но няма нужда да притопляме е, вчерашни стратегии. Специализацията е, трябва да започне от осъзнаване на собствените особености. По-нататък трябва да се определят приоритетите и да се избягват капаните при тяхното определяне. Някои стратегии понякога са твърде общи, неясни, възпроизвеждат опита на клъстерите, който е, се основава на съвсем различен подход. Иновационните е, стратегии са свързани е, винаги с риска, че пазара няма да реагира на иновациите така, както се очаква първоначално високата степен на специализация означава и висока степен на риск. Но с тази оговорка и като имаме предвид а, трудното економическо положение в економическия съюз, не бихме могли да подкрепим всички области на специализация. За това се нуждаем от интелигентна специализация, технологии, услуги и продукти, в които да се инвестира. Диверсификацията е друг ключов момент в тези стратегии. Наблягам още веднъж на думата интелигентна специализация, защото тя предполага един хоризонтален подход и действия, които да имат благоприятен ефект в различни области. Активното участие на заинтересованите страни в консултациите, ще осигури по-добри резултати, иначе няма да постигнем нищо. Важно е да имаме и добра база данни, за да можем да усъвършенстваме дейността си оттам нататък. И възможността и смелостта да приемат и изпълняват такива стратегии трябва да имат регионите, защото системата е наистина нова. И в заключение искам да кажа няколко думи за синергията от е, използването на е, разнообразни инструменти, е, като Хоризонт 2020, структурните фондове и други. Важно е най-пълноценно да се използват наличните средства, да се комбинират, да се търсят и допълнителни частни източници на финансиране. Регионите десетилетия наред се учат по-добре да освояват структурните фондове, други възможности за подпомагане от бюджета и знаят колко труден е процеса и колко много се нуждаят от подкрепа. В Европейския парламент също се осъзнава тази необходимост от развитие на капацитета – Понякога регионите не са в състояние да участват е, в Хоризонт 2020 и тогава е, едно взаимодействие между регионите за съвместно участие може да помогне е, много, примерно чрез създаване на благоприятна за иновациите среда, най-вече за малките и средните предприятия. Само още две минути, казва оратора. Но малкото камъче може да преобърне колата, както добре знаем. Затова трябва да внимаваме при изясняването на правната рамка. Все още съм скептично настроен към безусловното предоставяне на помощ при разработването на такива стратегии. Зная, че говоря по-пространно от обикновенно, искам да улесня разискванията, които ще последват. Ето някои подробности и някои въпроси за разискването. Достатъчно добре ли са информирани е, регионите. Не съжалявам, прекъсва го оратора, е, твърде бързо говори. Още веднъж трябва да се подпомогнат онези региони, които изявяват желание да участват в процеса. регионите несъмнено трябва да поддържат тясна връзка с Европейската комисия и най-вече Генерална дирекция регионално развитие, оперативните програми и иновационната стратегия, за която отговаря отново същата генерална дирекция. Консултации, информация също трябва да дойдат от тази генерална дирекция. Тя разполага платформа за интелигентна специализация. Седалището е в Севиля. Партньорските е, проверки, е, обмена на опит и сътрудничеството са полезни форми, но е, от друга страна имаме 130 региона и голяма част от тях смятат, че участието им в тази платформа няма да им донесе нищо. Затова смятам, че трябва да ги информираме, да разпространяваме е, знания, за да осмислят предимствата от участието си. Генерална дирекция научни изследвания на комисията също може да се включи. Трябва да помислим и за външното измерение, за сътрудничество между различните региони. Но то трябва добре да се е, разработи на практика, за да бъдем реалисти от гледна точка на действията, сроковете и въздействието за Европейския съюз като цяло. Има едно голямо неизвестно при изпълнението и то е свързано с външното измерение. Говорим не само за стратегията на регионите като отделни образования, регионите не съществуват а, в изолация, те взаимодействат и с останалите. И този потенциал за сътрудничество трябва да се използва максимално на равнището на Европейския съюз. Но Генерална дирекция регионално развитие е единствената, която е наясно с общата картина, с приоритетите на регионите и именно те трябва да подпомагат процеса. Има някои положителни примери, Европейската Силициева долина е един добър е, пример, но не всички региони имат е, подобни конкретни намерения за външното измерение на иновационните стратегии. Процедурата е доста сложна, дори когато говорим за един отделен регион, а когато се включат повече региони, съгласуването, вземането на решения понякога се осложняват прекомерно. И така, бъдещето ще покаже дали правната рамка ни е достатъчна. Според мен има един дълъг подготвителен период, който ни е необходим. Трябва да държим сметка за дългосрочните цели. Също така, програмата за териториално сътрудничество – също може да се разшири, за това ни трябва правна рамка и ни трябва много по-солиден бюджет от този, който сега е предвиден. За граничните региони транспортната инфраструктура има голямо значение. В момента се реализират економии и е предизвикателство да се види как ще се пренасочат. Колеги, както виждате, доста наброй са предизвикателствата, опитах се да ги очертая – ще ги разискваме тук, в парламентарната комисия, както и с Европейската комисия и всички останали. Благодаря. Секретарията не е получил е, информация за това, кои са докладчиците в сянка и каква е степента им на готовност. Първият е Ламбер Ван Нистелрой. Ламбер, чуваш ли ме? Thank you. Thank you very much. Yeah, I'm, I'm really interested in, in, in this. Uh... Така. Това е първата крачка по пътя на този доклад по собствена инициатива и, и е един чудесен метод, който да отразява а, натрупаният от нас опит. След това ще постъпат предложенията на държавите членки, така че ние трябва да да а, вземеме предвид а, техните предложения и може би да бъдем подготвени за това да разполагаме с повече отговори, отколкото въпроси. И по този начин ще можем да работиме в тясно сътрудничество с държавите членки. Така че искам да попитам Херман Винклер как вижда той нещата. Дали в началото на следващата година ще можем да разполагаме с конкретна информация. С конкретно становище относно действителното положение на нещата. И второ, а, но а, вие ще зададете въпроси на държавите членки, но кой ще, кой ще отговори? А, кой ще отговаря, може би? Вие самия, самия трябва да търсите отговорите на много от, от въпросите, които ще зададете. Може би Комитета на регионите или Комисията ще от, трябва да отговорят на вашите въпроси. И още няколко препоръки. Разполагаме с някои инструменти, които могат да бъдат включени в целия анализ, като резултатите от оценката на резултатите на Европейски институт за технологиите защото на, на практика там се разработват а, подобни продукти на тези, които а, предвиждаме. А, там също екипи работят по новаторска и развойна дейност. Седем екипа ще бъдат а, създадени, които да работят по тези проблеми. Може би би било добре да влезете в контакт с тях. И второ, има възможност да се използват европейски инструменти, като инструмента за европейска инфраструктурно изследване, кластърите, като въобще се възползваме от европейското законодателство за използване на тези инструменти. Така че е, много ви моля, помислете по този въпрос. Защото по този, по този начин ще можем да помогнем на регионите да влезат в контакт с съответните партньори, подходящите партньори. и да извършват дейност, която да, да има трансграничен или европейски характер или Не мога да отговоря дали е, центровете на познание са конкретна част от седмата рамкова програма, но е, кохезионната политика в рамките на тази нова на това ново преструктуриране би могло да включи и да отговаря за тези центрове. Мисля, че вие зададахте правилните въпроси, уместните въпроси и може би би било целесообразно да изслушам и мнението на комисията по въпроса. Защото сега е, сега е момента парламента да помисли върху развитието през следващите с няколко месеца по, този, по тези въпроси. Следващият. И на мя поле. Е- Благодаря, госпожо председател. Това, е- им, темата е много интересна. е изключително важно за излизането на економическата криза, особено за южните страни, е да развиват нови идеи, да инвестират в новаторската дейност, нови форми на производство. Да търси държавно поощряване на научно... От държавно поощряване да търси е, друг смесен модел, по-децентрализиран модел за поощряване на научно-изследователската дейност и регионалното развитие е, трябва да се знае какви са предимствата на даден регион. Той трябва да знае къде са своите недостатъци, за да може да използва качествата си като кос. Например, когато говорим за островите, много често някои от техните характеристики се разглеждат като слабости, но ако променим гледната точка, тези слабости могат да бъдат превърнати в предимства, защото един остров има една затворена екосистема и научно-изследователската дейност за разработване на жизнеустойчиви екологични модели може да послужи за пример за, за развитие на екосистемите. Проблемът е, че твърде често тези региони не са се умели да развият достатъчно научно-изследователската дейност, да създадат центрове, които да се съсредоточат върху тяхната специфика. Е, наблюдаваме огромни различия между най-богатите и най-големите региони, които с лекота инвестират в регионалната научно-изследователска дейност и по-малките, по-слаби региони, които се борят за да решат проблемите си, е, оставайки си с старите технологии. Ето, например, може да се сменят, сменят старите методи за рециклиране на отпадъците и да се заменят с новаторски. Но всичко това може да стане чрез регионална научно-изследователска дейност, поощряването на предприятие, което ще предложи нова технология за обработка на отпадъците и Кохезионния фонд, фонд за регионална политика финансира такива инициативи, но в случая това финансирането не дава резултат, защото не е адаптирано към характеристиката, спецификата на всеки регион. Мисля, че една по-адаптирана политика с не толкова средства ще даде много повече резултати. Трябва много ясно да се очертае е, помощта, най-адаптираната помощ на най-изостаналите от гледна точка на научно-изследователската дейност региони и да им се помогне на първо време да решат проблема с липсата на човешки ресурси. В някои региони просто не съществуват достатъчно квалифицирани кадри, които могат да планират следващия период няма достатъчно персонал за организиране на консултации, за подхвърляне на нови идеи. Много често се е, подемат е, устарели от идеи от преди 10 или 20 години. И трябва да помислим за следващия е, програмен период трябва да видим как, как, как, как, какви ще бъдат средствата за фонда за регионална политика. Аз съм регионален съветник и знам как стоят нещата. Много често бивши стари проекти, които са замислени преди около 20 години, се пробутат от всеки, за всеки нов програмен период. Е, това не е начина да се постигне напредък и това е много сериозен проблем. Друг е, важен проблем е, е проблема с институциите. Е, редица държави и членки се опитват да децентрализират научно-изследователската дейност. Но кой може да си позволи финансирането на големи научни проекти? Има ли науч... кои научни центрове могат да е, искат е, но, финансиране. Обикновено това са центровете от големите градове, от големите региони, докато малките региони, малките научно-изследователски центрове нямат достатъчно средства за, за да поискат финансиране. Друг пример екологичното земеделие университет, който прави научни изследвания и се занимава с положението в голем... се занимава обикновено с положението в големите селско-стопански региони, но пренебрегва малките. И за да може някой да се загрижи, трябва някой да се загрижи за тези малки региони. Вече сме натрупали значителен опит, опирайки се на а, мъдростта, натрупана на място, но нещата се променят бавно и мъчително. И има опасност наистина да продължи тази практика да се копи-пействат старите проекти. Трябва съвместно с университетите, с гражданските организации да се намерят механизмите за поощряване на новаторството. Младите, които имат добра квалификация, но които не могат да намерят работа, биха могли да бъдат поощрени да върват в тази посока, да се включат в е, научно-изследователските институти. Това са млади, които имат много сериозни познания и които има какво да предложат. Освен това, трябва да се намери да се намери начин да се използват максимално потенциала на, на младите. Това е важно не само за економическото, но и за социалното развитие. Преди малко говорихме за здравеопазване, електронно здравеопазване. Младите са тези, които познават най-добре новите технологии, и е, най-лесно свикват с ползването на новите технологии. Но за да можем да ги насърчим в тази насока, трябва да намерим съответното финансиране. И след това да мислим за специализация на регионите и не трябва да разчитаме само на брутния вътрешен продукт на глава от населението. Това не е най-надежният показател. ότι και το θέμα έρευνα και τεχνολογία αφορά και τις ίδιες. Δηλαδή να δούμε... Поканихме представители на два големи региона, които се занимават с научно-изследователска общност. Трябва да ги срещнем с представители на два, два малки региона, които да кажат какви са техните възможности, защо са натрупали такова голямо закъснение. Мисля, че трябва да има по-системна информация между различните региони по отношение на научно-следователската и развойната дейност. Όμω, σπάνια είναι ενημερωμένοι ακόμα και για τα υπάρχοντα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή τι δυνατότητε συνεργασία. Άρα, να προτείνουμε και στον Επίτροπο. В редица региони има сериозен недостиг на информация за възможностите. Така че трябва да разходния комисар да организира среща на представители на различните региони, за да може те самите да осъзнаят колко големи са различията между тях по отношение на научно-изследователската дейност и използване на технологиите. Бихме могли да създадем и синхронизирана дейност с други комисии, комисии като Комисията по околната среда, Комисията по технологии и промишлено, за да може да се синхронизира политиката в различни области. Надявам се, веднъж като почнем работа и то да работим системно по тези теми, да, да но, научим и други интересни идеи. Това е важното. Да се поднасят нови идеи, които ще помогнат на всички закъсняващи, изоставащи региони да наваксат това закъснение. Особено предвид а, опасността, която е надвиснала с економическата криза. Благодаря, Никос. Дали има някой от комисията? Катя Рапа, моля. Мерси, госпожо председател. нека първо да ви благодаря за това, че повдигнате проблема и го засегнахте в един специфичен доклад. След подкрепата, която получахме от страна на парламента за регламента, свързан с условността и последвалият трилог. Сега проблема е включен в един доклад по собствена инициатива, много своевременен доклад. Е, аз мисля, че по-рано просто нямаше да е уместно, а в никакъв случай не сме и закъсняли. Защото в края на тази година или в е, началото на следващата година ще започнат всъщност е, осъществяването на тези нови стратегии. Така че това няма да бъде само едно теоретично упражнение, а наистина ще започне едно практическо прилагане, влизане в сила на различните подходи в различните държави и членки, за да се получат че повече с енергия, т.е. да може да се използва по-ефективно по-малкото средства, с които разполагаме. За да може да се даде тласък на новаторския, творчески потенциал на регионите на Европа. Единствената критика, която мога да кажа, че като много често самите самите региони, самите държави членки, като че ли прекалено много фокусират върху дадени региони, върху е, собствените си планове. Сега, нека да се спра на няколко проблема, които повдигнахте. Не, че имам отговор на всички от тях. Преждеговорящия зададе един много уместен, уместен въпрос. Това за всички региони ли е или само за някои, които вече при... и тъй, и тъй разполагат с доста добра инфраструктура? Целта е тази стратегия да е е отворена или да може да се прилага и в регионите, които до сега не са показали кой знае какво новаторство или поне не новаторство, което да е наистина достатъчно развито, чието потенциал да е изцяло разгърнат. Структурните фондове са насочени, предназначени за онези региони, които не са чак толкова развити, които имат а, проблеми, които са из... имат известно закъснение. Сега, труд, трудността да се да се създаде някаква синергия между фондовете и Хоризонт 2020. Да, това ще е трудно. Ние отлично осъзнаваме тази трудност. И разбира се, не всичките 200 и повече региони а, е, имат а, е, интерес да участват в работата на тази платформа. Да, така е. Но в крайна сметка участието е доброволно. Така че ние не можем да задължаваме или насилно насилваме държавите членки да участват. Така че най- различни по най- най- различни региони очакват, участват и желаят да участват над 40 региона вече са се включили, някои държави членки като цяло са се включили, разбира се. Е, доста, доста сложно е съчетаването на различните дейности. От една страна имаме планински региони, от друга страна острови. Да, много е трудно да да ги организираме, но също времено им, те ще имат възможност да се срещнат с партньори, да обсъждат проблеми, които ги вълнуват, които могат да споделят. Вече 90 договора са били подпъснати и 70 региона от 18 държави членки ще, ще се включат в този специфичен процес. А в заключение нека да кажа, че Прав сте, прави сте, предлагат предлагайки да включиме различни комисии на Европейския парламент, включително комисията по заетост а, и а, да работят в а, синергия, защото наистина тази дейност е многоаспектна. Благодаря, казва председателката. Не виждам друг да иска думата. Ламберт. Да, съвсем накратко. Ноември тази година ще има среща на партньорите. Не е ли добре да дадем информация, господин Винклер би могъл да я представи. Имах среща с господин Маринеско от нашата група, от Румъния, и имаше представители на румънски региони. И те слушаха като гръмнати. Казаха, за какво говорите? Никой не ни е информирал, никой не се е консултирал с нас. Няма защо да обвиняваме регионите, че са неинформирани. Може би има и евродепутати, които представа нямат от а, тази възможност. Ако мога да реагирам на казаното Ламберт, да, имаме общ обща среща за предизвикателствата за новия период. Още не сме уточнили конкретните теми, бихме могли винаги да я включим и тази. И преди Херман отново да ти дам думата, разговарях с Мигел. Мисля, че можем да поускорим процеса, защото докладът вече е в много напреднала фаза и с секретарията трябва да се договори, договори възможността да се пази графика. Искаш ли отново думата? Да, искам да благодаря на колегите за изказванията. Благодаря и на комисията. Наистина има все още много нерешени въпроси и трябва заедно да потърсим отговорите. Отговорите ги има, стига да ги потърсим. Платформата съществува, но тя не може да бъде единственото средство, чрез което да постигнем напредък. Можем да работим съвместно и с Комитета на регионите. Мисля, че Ламберт Ван Нистелрой сложи пръст в раната. Имаме ли достатъчно средства и възможности да информираме регионите? Ако ясно им покажем, че е, те самите трябва да разработят своите стратегии с оглед на потребностите, е, които имат и бъдещето им, то тогава можем да гарантираме напредък и ще можем да реагираме на промените ако всички обединим усилията си, ще постигнем успех. Благодаря ви за предложенията. Благодаря. Няма нужда да вземаме решения днес. Това е само работен документ. На следващия етап вече ще е, чуем о, и обсъждането по проекто доклада. С това приключвам тази точка от дневния ред. Благодаря на всички. Сега ми трябват координаторите, защото веднага започваме заседание на координаторите. Те обаче изчезнаха. Моля сътрудниците им да отидат и да ги намерят, да не ги викам с полиция. Благодаря. До утре сутринта в 9 часа.